Uh, um, Уважаеми дама, дами и господа, това е последната част от нашето заседание на ИТРЕ. Започвахме вчера. Съжалявам, че не присъствах тук сред вас. Бях на Европейски економически конгрес с продължение на два дни. Сега имаме много важна тема да обсъдим. Комисията ИТРЕ отговаря за научно-изследователската дейност и иновациите, плюс а, а, всички економически сектори, без а, рибното стопанство и селското стопанство. За всичко друго отговаряме ние, както и за специфичните технологични иновации. Иновациите не опират само до технологиите. Като цяло ние отговаряме за най-голямата програма за изследвания, развитие и иновации в Европейския съюз и дори навсякъде по света. Една от най-важните програми. В бъдеще ще вземем решение по деветата рамкова програма. Това е, е програмата Хоризонт Европа. До края на 21 век ще е това. Говорим за хоризонт, който ще ни отведе до иновациите. Сега сме в средата на хоризонт 2020. С други думи, осмата рамкова програма. Днес имаме много специални гости. Най-важните гости от тази част от нашата дейност е, е комисар Модеш. Добре дошъл в Европейския парламент. Нашата тема са науката и иновациите, отворени към света. Глобалните предизвикателства са голямата, голямата част на рамковата програма номер 9, която се подготвя. Комисарът ще ни информира по въпроса. Това събитие се организира и провежда в, в сътрудничество с СТОА. Първият заместник председател, господин Пол Рубик, представлява формат 100 днес. Преди няколко години той беше първият председател на 100. Secondly... Сега е първият заместник председател. На второ място искам да приветствам и създателят и председателят на форумът наука и технология в обществото, господин Коми. Много се радвам да ви видя тук. So, we've got with us the most representative... Сред нас са най-представителните лица господин Моедаш, господин Рубик и господин Койоми. Нашата комисия е има честа да организира това събитие съвместно с форума СТС. Ние организираме и неофициални дискусии с форума, за да разрешаваме проблеми от областта на науката и технологиите. На следващо място искам да приветствам всички участници от нашата комисия и всички съветници, всички сътрудници на Европейския парламент, както и всички представители на Европейската комисия. Господин Моедаш е най-важният представител на Европейската комисия. Той винаги е съпровожен от своите сътрудници. Благодаря, че приехте поканата на комисията ИТРЕ да участвате на това събитие, за да обсъдим международното сътрудничество по новата програма Хоризонт. Много се радваме, когато присъствате на нашите дискусии. Очакваме нашето тясно сътрудничество през следващите месеци по новата програма Хоризонт. Чета нещо тук а, от папката си, но по принцип а, обичам да говоря от сърце и душа, но така или иначе нямаше да има разлика. Имаме около 3 часа за нашето заседание. Проблемът е разделен на три сесии. След всяка сесия ще има възможност за задаване на въпроси, за дискусия в продължение на 20 минути. Давам думата на господин Койо Оми, създателят и председателят на форумът на форума СТС. Благодаря, Ваше превъзходителство, дами и господа. Искам да ви благодаря за това, че участвате тази конференция на високо ниво, организирана от СТО и от комисията ИТРЕ, председателствана от доктор Ержи Бузек, който участва за първи път. Това е третата конференция, която провеждаме тук в Брюксел съвместно с Европейския парламент. Радваме се, че тук присъства и господин Пол Рюбик, представител на СТОА. Аз представлявам формата СТС. Всеки, евро... Всеки октомври се срещаме в Киото в Япония. Това е най-влиятелната конференция в областта на наука и технологиите по света. По време на тази среща обменяме становища за бъдещето на човечеството. Японският премьер-министър също е почетен наш председател. Миналата година проведохме нашата конференция. Имаше представители от 80 държави членки. Общо бяха 1200 души. Повече от 120 бяха високопоставените бизнес лидери, както и господин Чарлз Холидей, който е представител на холандското дружество Shell. Имаше представител на Японската економическа федерация, господин Хонги Макино. Той е председател на корпорацията Moody's. Той е днес е, и тук с нас. Господин Такичия Дамада, председател на Toyota Motors Corporation. Това са само няколко от а, тях. Важно е да присъстват такива изтъкнати личности на нашите срещи, защото се обсъждат теми, които влияят на човечеството като цяло. В тази връзка смятам, че можем да дадем своя принос посредством световната мрежа, в която участват много лидери и политици. По време на конференцията Споделяме нашия опит през годините и а, също и опита ни свързан с програмата Хоризонт и други програми. Програмата Хоризонт е отворена към света. Обхващат се проекти в областта на иновациите от целия свят. Днес сме довели с нас световни лидери от форума STS, за да обсъдим теми от общ интерес. Освен това, има тук и официални представители на японското правителство, което показва ангажимента на Япония към този форум – както и желан сътрудничество с Европейския регион. Форумът СТС търси нови възможности посредством програмите на Европейския съюз. Аз смятам, че благодарение на по-широката мрежа от участници от целия свят, форумът СТС е позициониран идеално за да участва в, всички дейности. Тази важна програма ще е от полза за човечеството и съм много благодарен за инициативата на Европейския съюз. Очаквам с нетърпение да проведем днешната си дискусия и да обсъдим ам, успешното изпълнение на програмата за наука, технологии и иновации. Искам да подчертая нашият ангажимент Тази конференция на високо ниво ще се провежда всяка година. Искам да благодаря на форума СТС за неговото участие, както и е, за участието на лидери в областта на иновациите и технологиите. Някои от тях е, дори участваха на нашата конференция в е, Киото през октомври миналата година. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, професор, за вашите уводни слова и за това, че организирате вашия форум. Това е нещо много важно за нас. Що се отнася до технологиите и, и иновациите, наистина можем да си сътрудничим с вас посредством СТОА. Благодаря ви много, че сте тук. Благодаря ви, че се изказахте, господин професоре. Сега преминаваме към нашата първа сесия. Темата е деветата рамкова програма и международното сътрудничество. Нашият основен оратор е господин Карлос Моедаш, европейския комисар, отговарящ за изследванията, науката и иновациите. Господин комисарио, Очакваме вашето предложение, е, което ни представихте вече в комисията ИТРЕ. Очакваме сега повече подробности по вашето предложение по най-основния стълб. Имате думата. Uh, uh, um, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бузек. Винаги е удоволствие човек да бъде в комисията ИТРЕ и да усети нейната подкрепа. Този случай е много по-специален, защото тук има една голяма група хора, които вярват в откритата, отворена наука. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Пол Рубик, който от самото начало ми каза, трябва да присъствате и ето мена. Благодаря и на господин Оми, за нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошли в Европа и да чуем мъдрите ви слова. Благодаря и на заместник министър Йоки Ито, както и на заместник генералния директор Фумикацу Сато. Нека да започна със следните думи. Ако някой извън Европа се съмнява, че Европа не слага научната и развойна дейност сред приоритетите си, той дълбоко се лъже. Миналата седмица направихме предложение за следващия бюджет в областта на науката и иновациите бюджета възлиза на 100 милиарда евро за следващата рамкова програма или така наречената програма Хоризонт Европа. За първи път излизаме с предложение с три цифрена сума. 100 милиарда. Това е една много добра новина за Европа не само защото се нуждаем от тези средства, но и защото това е декларация, послание към останалата част на света за усилията, които влагаме в науката и новаторството. Същевременно ние ще изпълним ангажиментите си поети в това отношение. Интересно е човек да обърне поглед и назад. Аз обичам да се връщам в миналото и да проверявам какво сме извършили. Така, например, 2000-та година програмата разполагаше с 15 милиарда евро. А днес ние правим предложение от 100 милиарда. Това наистина ме радва и ме изпълва с хубаво чувство, защото зная, че ще получа подкрепата на Европейския парламент, че ще получа подкрепата на всички депутати в него, а това е фантастично. Много работа ни очаква. Благодаря на парламента за това, че беше открит и готов да работи през следващите няколко месеца усилено. Благодаря ви за това, че сте готови да обсъдим въпроса и с държавите членки ще получим и тяхната подкрепа. Така че благодаря на всички ви. Причината за успеха на тази програма на Хоризонт 2020 и на предишната рамкова програма се дължи на следното. Ако помислим малко какво е успех, защо смятаме, че сме поженали успех, как така се стигна до предложение от 100 милиарда, какво промени нещата. Аз мисля, че това, което промени нещата е всъщност професор Бургиньон, който е и тук в залата. Смятам, че в сърцевината на всичко, което правим, стои именно тази отвореност – и а, много изследователският център има точно тази цел да бъде отворен към света. Какво означава да бъдем отворени? Каква е основната съставка на тази отвореност? Ами именно международното сътрудничество. Това е и темата ни днес. Когато мислим за международното сътрудничество, за отвореността към другите, често си задаваме въпроса откъде започна всичко това. Аз съм португалец и нямаше да съм тук, с приятелите ни от Япония, да си разсъждавам за отвореността през 15 или 16 век, защото един мой сънародник пристигна 1603 година в Япония за първи път и тогава той направи първият а, речник а, от японски към друг чужд език. Това беше първата стъпка. Нипо Джишо се нарича този речник и той ви дава началото на всичко, началото на сътрудничеството. Какво донесе това на света? Помислете малко, тези хора, които в 1603 са изготвили този речник и са намерили еквивалент между японските думи и португалските думи, доведе до това, дълги години след това ние да имаме общ език. Все още Португалия и Япония комуникират със същите думи. Копо, която означава чаша или шабон, супа. Същата дума имаме и на португалски. Или кандея. Или капа. Използваме същите думи на португалски което показва, че именно в това се изразява международното сътрудничество, в този обмен. И това сътрудничество започна преди много години с една малка държава Португалия. Португалия, която тогава откриваше света. Въпросът ми е следният. Как бихме могли в днешното време, в днешния ден, да продължим да бъдем също толкова отворени към другите? В момент, в който хората и светът като че ли желаят да се затворят. Човек не може да забрави първите си крачки тук, а именно изслушването в Европейския парламент. Спомням си, че по време на изслушването ми за комисар аз дойдох именно с тази идея за отвореност към света, към науката, към новаторството. Представата ми беше много техническа, след това се превърна в политическа хората, на които говорим по тази тема днес, разбират нещо съвсем различно от това, което разбираха преди три години. Днес всеки влага в това политическо политическа нотка, а такава не трябва да има, което означава, че трябва да помислим как е организиран днешния свят. Проблемът ни е, че навсякъде по света хората желаят да се върнат в миналото, минало, което вече не съществува. Освен това, това е минало, което не е толкова добро, колкото бъдещето, което ни очаква, но хората винаги вярват в чудото на великото минало. Аз обаче не смятам, че миналото е било толкова велико. Погледнете как са организирани обществ... обществата. В 19 век, например, тогава имаше вертикални империи ако имаме вертикална империя, това означава, че има конкуренция между различните империи. Преминаваме към 20 век. Как изглежда обществото? Обществото преминава от вертикална империя към хоризонтална взаимозавърс... взаимозависима нация. Тук въпросът е, е свързан с националния престиж. Как една държава да бъде по-добра от другите? Преминаваме към 21 век. Имаме институции, които са създадени през 19 век, но в 21 век ние говорим за световна мрежа. Какво означава мрежа? Мрежа от информационни системи. Ако работим в рамките на световна мрежа, единственият начин да окажеш влияние не е като се съревноваваш с друга империя, не е като се позоваваш на националния си престиж, а като се позоваваш на влиянието, което може да имаш. Ако вие сте в една мрежа, може само по три начина да упражните влияние. Първо, ако бъдете отворен към другите, ако имате талант и ако сте солидарни. Парак Кана е изключително добър философ, който цитирам, се изразява много добре в това отношение. Свързаността, а не суверенитета е новия начин, по който се организират човешките същества през 21 век. Така че ако се обърнете към науката, ще видите, че трябва да се гордем с това, че сме европейци. Онзи ден в Nature излезе статия под заглавието Държавите разполагат с силна наука. И там ще видите какво означава да бъдете отворени. Това означава броят на учените, които посрещате във вашата държава и броят на учените, които изпращате в чужди държави. Тоест, вие приемате чуждестранни учени, ако тях прибавите учените, които вие изпращате в чужда държава, то тогава получавате дефиницията на отвореност. Колкото по-отворена е една държава, толкова по-голямо влияние може да окаже тя върху науката. Това, което ви казвам тук, не е на базата на емоциите, е на базата на това, че аз съм политик, който ви казва, че вярва в отвореността. Не казвам ви, че научна статия показва, че тези държави, които са по-отварени към другите, имат по-голям коефициент на влияние. Ако направим съотношение, виждаме, че това е 20 тези държави имат 20% повече влияние в научната сфера. Ако погледнем кои са първите 15 държави в тази класация, най- ще видите, че само две не са европейски държави. Да, може би по време на кризата Европа се съсредоточи повече върху това, което не работеше – Разбира се, че има неща, които можем да направим по-добре, но има и много неща, които правим добре. И по отношение на отвореността се справяме добре и трябва да се гордем с това. На следващо място таланта. В това отношение ще дам пример с. А, When you look at the work of the European Research Council, Um, И господин Бургиньон, вие в изследователския център виждате, че отвореността означава да се привлекат хора от цял свят. 20% от хората, които участват в проектите на изследователския център, са не са европейски учени. Това означава, че институциите трябва да бъдат по-отворени. Но и ние трябва да бъдем по-отворени към фактори, които днес придобиват по-голямо значение. Някой ми разказа една чудесна история за един професор в Станфорд, който преди няколко години решил да дава лекция по кода онлайн и тогава решил, че може да проведе включително и изпита онлайн. Имало проблем с превода, чувам. Извинявам се на преводачите. Може би говоря прекалено бързо, но то е защото съм много емоционален, развълнувах се. I will, I will, I will slow down. So I was just giving an example of how openness is important in talent. And so these uh, professor in Stanford decided to... Та този професор от Станфорд решил не само да даде на разположение онлайн лекцията си, но и изпита. Изключително интересен опит, защото той представил онлайн изпита си, което означава, че 10 000 младежи прочели лекцията му и се опитали да минат изпита, което показва и следното. Всъщност, този, който се справил най-добре, е било едно момиче на 15 години от Пакистан – тя се е справила с изпит за края на първата учебна година в Станфорд. Едва ли в Америка има по-трудно място, където човек а, а, да успее да влезе. Аз съм учил в Харвард. Вярвайте ми, в Станфорд е много по-трудно. и 15 годишно момиче от Пакистан получава най-висока оценка на този изпит. Това означава, че ако сте отворени към другите, може да достигнете до хора, които, до които иначе никога не бихте могли да стигнете по редовния път, по традиционния път. Ако погледнете първите, които най-добре са се справили, първите 20, ще видите, че не е имало нито един студент от Станфорд, което е показателно. Това показва, че ако човек е отворен, а интернет ни позволява да го правим, вие може да демократизирате талантите, достигате до хора, които в противен случай никога не биха могли да се включат. Така откривате таланти и привличате тези хора в системата. Именно към това се стремя и аз в нашите програми. В Хоризонт Европа, следващата ни програма, Международното сътрудничество ще бъде от основно значение. Намерението ни в тази нова програма е да бъдем колкото се може по-отворени към всички. Към всички тези, които искат да са част от нашата система. Нека тези, които желаят да го направят, да имат тази възможност. Какво ще спечелим, ако имаме програма, която е ограничена само до Европа или само до някои държави? Не, тази програма трябва да бъде отворена за много държави. Затова възнамерявам в предложението, което ще предоставим на парламента, нещо, което съм обсъждал с тази комисия и с европейските депутати, да възнамерявам да имаме международно сътрудничество от по-високо ниво – да, ще трябва да преразгледаме начина по който се извършват сдруженията. Ще трябва да помислим как да привлечем и други държави. Нека и те да се присъединят към нас. Да се присъединят държави, които ще го направят по различни причини. Някои, защото търсят а, нашето ниво на научна дейност, други ще го направят просто защото желаят да участват, да са в играта. И именно към това се стремим за в бъдеще. Бихме искали да бъдем по-отворени. И както сме изложили това и в предложението си. Искаме една програма за отворена наука, за глобални предизвикателства и за глобални новаторства. Тази програма определено е отворена за участници от цял свят. Дами и господа, чудесно е да имам тази възможност да съм тук сред вас днес и да обсъждаме тази тема защото ако има нещо в Хоризонт Европа, което може да ни разграничи от останалите държави в света, то това е именно тази отвореност, към която се стремим. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ви, господин комисар, за отличното разясняване на една от основните идеи на, рамко, на деветата рамкова програма, която изготвяме заедно с вас и се заедно с цялата Европейска комисия. Изложението ви, както винаги, беше изключително ясно, с много отворен, дори бих казал, по философски подход, който е много важно, за да зададете най-важните въпроси, а именно как можем да организираме света днес? това е най-важният, най-всеобхватният въпрос. И нашата програма би могла в някакъв степ, степен да ни помогне на нас в Европейския съюз да намери място си в сложния днешен свят. Привличането на таланти, отвореността, всичко това са много важни за всички нас въпроси. А сега ще помоля следващият ни оратор да се изкаже накратко, Дам думата на господин Юиши Ито, заместник министър на Министерството за образованието, културата, спорта, науката и технологиите от Япония. Заемате поста си от юли 2017 година насам. Автобиографията ви е много богата. Имате опит в ядрената енергетика бил сте, е, работил сте като посол, в посолството на, на Япония в Обединеното кралство, член сте бил на, на работил сте за Японската агенция за енергетиката. Имате много, много богат опит и имате думата, господин заместник министър. Благодаря ви, уважаеми господин Ерши Бузък. Уважаеми господин Пол Рубих, ваше превъзходителство Карло, Карлос Моедаш. Добър ден на всички, уважаеми дами и господа, скъпи гости. Съм господин Йоши Ито, заместник министр на Министерството по образованието, културата, спорта, е, науката и технологиите на Япония. За мен е огромна чест да взема участие в днешното изслушване. Първо по отношение на деветата рамкова програма Хоризонт Европа, която ни представи току-що комисарият Младъж, с радост научихме, че значително ще се увеличи бюджета на Европейския съюз за научно-изследователска дейност. Това решение показва, че Европейския съюз показва голяма решителност да обърне внимание на науката, технологиите и иновациите. Разбирам, че в, хоризонт, че в Хоризонт Европа ще има три стълба. Отворена наука, отворена иновации и световни предизвикателства. Тези три стълба до голяма степен съвпадат с японската политика в областта на науката, технологията и иновациите. Макар програмата в цялостният и вид все още да не ни е представена, бих искал да се пръсня няколко думи на бъдещите инициативи и потенциалното сътрудничество между Япония и Европейския съюз по тези три стълба. Най-напред. Усилията, които полага Япония по стълба науки – Искаме Япония да стане най-насърчаващата иновациите страна и непрестанно се стремим да към постоянен напредък в областта на науката. Японската Агенция за науките насърчава научно-технологическата развойна дейност от фундаменталната научна дейност до разработването на прототипи и пускането на пазара по цялостен начин. Също така, агенцията ни полага специфични усилия за насърчаване на стартиращите предприятия въз основа на отличните постижения в университетите. Струва ми се, че поли... предложението е вашата стълб за отворена ам, наука предполага сътрудничество между нашата агенция и събеседникът ни на равнището на Европейския съюз. На второ място по отношение на световните предизвикателства, Япония също обръща голямо внимание на възможността да се разрешават социални проблеми с наука, технологии и иновации. А по въпроса за целта за постигане на целите за, устой... за устойчиво развитие, прияти в рамките на ООН през 2015 година, в голяма степен е, е съвпада с нашата политика, тъй като науката, технологията и иновациите могат да си играят ключова роля за постигането на тази цел. Ето защо ние сме наречени нашата наш, новата програма наука, технология и иновации за цели, постигане на целите за устойчиво развитие. Затова имаме много големи амбиции по отношение на тази наша инициатива. На трето място. Няма нужда да споменаваме, че фундаменталната наука е от ключово значение за всички дейности, свързани с научните технологията и иновациите. И е, за това насърчаваме подходът в рамките на Хоризонтната Европа, а именно научно изследване, основаващи се на любопитството и принципът за отвора на иновация. Сега бих казал няколко думи за научният обмен между Япония и Европейския съюз. Над 90 хиляди научни работници от Европейския съюз посещават Япония и над 47 хиляди японци, японски учени посещават Европейския съюз ежегодно, като представлява в, между 340% от общият ни научен обмен с трети страни, което показва, че Европейския съюз играе много важна роля като ам, сътрудник на Япония в научно-изследователската дейност. По отношение на сътрудничеството през януаря тази година министър Хаяши се срещна с комисаря Муайдас и двама да се споразумяха да засилят сътрудничеството между Япония и Европейския съюз в областта на научно науката и технологиите придържаме се към принципа отвореност към света, който ни представи комисарият Моедаш и се надяваме сътрудничеството ни да, се, да продължава да тече толкова гладко и в рамките на новата програма Хоризонт Европа. Ето защо бихме се радвали, ако в рамките на следващата рамкова програма могат да се предвидят повече, повече място за учените, които не са от Европейския съюз. По време на на министъра с Европейския комисар се предвижда конкретни мерки за подобряване на сътрудничеството, например насърчаване на мобилността на младите учени. И по отношение на тези конкретни цели мога да с радост да ви заявя, че конкретната подготовка и по трите теми вече е започнала. Ще ви дам един пример. В областта на квантовите технологии. Радвам се, че японският екип беше поканен на заседанието на Европейската общност на квантовите технологии в началото на тази година. Ние възнамеряваме да проведем подобна заседание на японската общност през есента. Сътрудничеството за партньорство в областта на науката и технологиите беше подписано през декември миналата година, което показва, че ние сме много важни партньори, които споделят много общи ценности. Сътрудничеството ни в областта на науката, технологиите и иновациите непрестанно се засилва като основен стълб на сътрудничеството между Европейския съюз и Япония. Надяваме се програмата Хоризонт Европа допълнително да засили нашето партньорство и да помогне по същото ни развитие. Надявам се днешният семинар да бъде ползотворен за всички ни. Благодаря благодаря ви за вниманието. Uh, uh, отново говорихте малко бързо, но а, uh, се справихме, особено с малката почивка сега. Мистер Йоиши Ито, dear благодаря ви, уважаеми господин заместник министр. А сега давам думата за кратки изказвания. Господин Фумикасо Сато, заместник а, а, директора в Министерството на економиката, търговията и промишлеността, т.е. вие представлявате друго министерство в рамките на японското правителство. От автобиографията ви също виждам разнообразна дейност, като например работа в Комисията по стандартизация, бюрото отговарящо за помишлеността. Вие също така сте и член, член на мисията в Европейския съюз в отдела за благоденствие в отдела отговарящ за новостратиращите предприятия и малките средни предприятия за нас. Ще е удоволствие да ви чуем, да чуем изказването ви, господин Фомика Усато, Имате думата. Уважаеми господин председател, господин Бузе, господин Карас, господин Моедаш, господин Рубих, уважаеми господин Бузек, уважаеми дами и господа. Аз съм Фумизаки, Фумиказо Сато, заместник генерален директор в Министерството на науката и промишлеността на Япония. Искам да благодаря на всички вас за това, че сте тук. Искам да изразя моята искрена благодарност към Европейския парламент за това, че ни даде възможност да присъстваме на това събитие днес тук. За мен е чест да се изкажа тук пред вас. Днес ще говорим за три основни неща. Първо, сътрудничеството между ЕСА и Япония. На второ място, значението на отворените иновации. На следващо място, политиката на нашето министерство в областта на технологиите и науката. Темата на тази сесия е деветата рамкова програма в областта на иновациите и технологиите. Националния институт за напреднала промишлена наука и технологии взима участие в проекта Стасер, който се занимава с създаването на технологии от следващо поколение. Много научни предприятия, университети взеха участие в проекта в областта на авиацията по програма Санчет 2. Работиха по контролна система и авиационна програма за управление. Тези проекти са пример за международно сътрудничество, което е и темата за днес. Смятам, че е добра практика да се установят новите технологии в областта на научителската развойна дейност между ЕС и Япония. Сътрудничеството трябва да се подсили. Ние наистина поддържаме тясна връзка с всичките ни европейски партньори. Да премина към втората тема сега. Деветата рамкова програма се обмисля като наследник на Хоризонт 2020. Следваща рамкова програма ще се нарича Хоризонт е, Европа. 20 милиарда евро се предвиждат за тази програма, така като беше обявено на 2 май. Хоризонт Европа ще започне през 2021 година. Обхваща три стълба, които обхващат структурата която е в последната форма отворени иновации, науки и технологии. В Япония също слагаме акцент върху отворените иновации – като по този начин се под, да се подсили конкурентоспособността. Има проекти, които са изпълнени в рамките на Хоризонт 2020. Европейският научен съвет разпространяваше иновативните идеи и ам, подкрепяше МСП и предприемачите. Подходът наистина е много удачен за нас. И на трето място искам да подкрепя, че нашите политики подкрепят отворените иновации. Ние подкрепя сътрудничеството между научните институти и ам, научно-изследователските дружества. В резултат на това се създават технологии, които имат практично приложение възосновно чехлователска дейност, пригодена към нуждите на предприятията. Има и частни компании, които финансират част от създаването на технологиите, които се развиват от институтите и университетите. Искам да подчертая, че откритите иновации са незаменими за нас. Те са необходими за развитието на нови продукти, услуги и пазари, за да е, създадем по-добро бъдеще за обществото ни и за нашите наследници. Е важно ЕС и Япония да споделят своите постижения в областта на научните технологии – като работим съвместно и за изпълнението на целите за устойчиво развитие. Всички имат своите опасения, че без да се допълваме и без да обединим усилията си, трудно ще се справим с глобалните предизвикателства, като измененията в климата и изпълнението на целите за устойчиво развитие. Ще продължим с нашето успешно сътрудничество и по програмата Хоризонт Европа. Аз се надявам, че днешната ни среща ще ам, е добра стъпка в правилната посока. Благодаря ви много за вниманието. Thank you very much. Uh, Благодаря ви много, господин генерален директор. Благодаря и на вас, господа министри. Има конкретни примери за сътрудничество в областта на иновациите и технологиите. Има желание от ваша страна на сътрудничество с Европейския съюз като цяло. Нека сега да преминем към нашата дискусия. Госпожа Кодецка е първият оратор. Thank you very much. Uh, of course, I have some questions to uh, Mr. Имам няколко въпроса към господин комисаря. Съгласна съм с вас, господин комисар, че научната дейност е силно силен дипломатически инструмент. Но имайки предвид нарастващия популизъм и а, влизащата в криза демокрация в някои държави членки, не трябва ли да се съсредоточим върху засилването на позицията на държавите, които се присъединиха 2004 година в рамковата програма? Хоризонт Европа предлагате вие и същевременно обръщаме ли внимание на тези европейски региони държави, които не се справят толкова добре? Следващ въпрос. Ще следвате ли доклада на професор Лами и ще приобщите ли Австралия и Канада? Как ще се отрази това на сега действащото международно сътрудничество? Какви ползи очаквате? В кои сфери Европейския съюз ще си сътрудничи с тези държави, най-вече с научните центрове на Австралия? И другите. Дали международното сътрудничество в Хоризонт Европа ще се стимулира с един централизиран фонд, както предлага групата на професор Лами? И на последно място, смятам, че трябва да изготвим доклад за подробните резултати от международното сътрудничество с трети държави. Така, например, колко важни публикации са били направени, колко резултата са постигнати, колко таланта са открити, колко успешни проекти е имало. Това ще ни помогне, за да има по-голяма отвореност. Комисията ще промени ли дефиницията на трети асоциирани страни, в зависимост от тяхното участие. Изключително важно е това в светлината на Брексит. Няколко седмици преди представянето на Хоризонт Европа е добре да се запитаме и за бъдещия статут на Обединеното кралство. Благодаря, госпожа Капесон Руис. Thank you very much. Only to, to give my благодаря. Бих искала да поздравя комисаря не само за това, че се увеличи бюджета. Това е един от най-амбициозните бюджети за рамкова програма. Но и да ви поздравя за това, че въведохте това понятие. Изключително интересно е да се въведе то в контекста на международното сътрудничество. Едно от заключенията на средносрочния преглед на Европейския парламент беше, че е необходимо да се подобри международното сътрудничество. Ето защо смятам, че това е отличен начин на работа. Поздравления и за Япония, защото доколкото знам, ние сме в сходна ситуации сме изправени пред сходни предизвикателства. Затова е добре да се изправим пред тези предизвикателства заедно. Най-интересното нещо, което чух днес, беше, че сътрудничеството трябва да преследва целите на хилядолетието. А относно връзката с другите държави членки, мисля, че тази връзка трябва да се базира на реципрочността. Трябва да има реципрочност с другите държави. Трябва да отворим програмата за всички и да има реципрочност, взаимност между държавите. Председателят. Благодаря. Госпожа Вирконен. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Бих искал да използвам тази възможност, за да благодаря на нашите отлични оратори и на нашите гости от Япония. Благодаря ви за това, че сте тук в Европейския парламент, за да направите изявление. За нас в Европейския парламент е изключително важно да има сътрудничество в научната сфера между Европа и Япония. Имаме търговско споразумение между Европа и Япония, което означава, че ако работим и в научната сфера, ще е, се доближим още повече едни до други. Аз съм от Финландия. Финландия винаги е инвестирала много в научния развой на дейност и в новаторство. Е, не толкова, колкото е, Япония. Япония е добър пример за всички европейски държави. Япония винаги е инвестирала много в научния развой на дейност и в новаторство. Така, например, Япония в момента инвестира над 3,5% от БВП в научна развой на дейност и в новации. А ние в Европа винаги сме казвали, че искаме да инвестираме 3%, а едва инвестираме 2%. Така че е добре тук да стимулират Европейския парламент и държавите членки да действат като Япония, защото научната и развойна дейност и новаторството са много важни за нашето бъдеще. Сега комисията предлага да се увеличи бюджета на Хоризонт Европа 80 милиарда имахме в предишната програма, сега комисията предлага бюджета да се увеличи на 100 милиарда. Това е много важно. В Европейския парламент смятаме, че бюджета трябва да се увеличи още повече. 120 милиарда. Това беше желанието на парламента. Преговаряхме с комисията и с държавите членки. Ние искаме на европейско равнище да се инвестира много повече в научния развой на дейност, да се инвестира много повече и в държавите членки. Европейския парламент смята, че трябва да се работи в тясно сътрудничество с трети държави, като Япония за бъдеще. Защото много добре знаем колко е важно това за качеството на научната и развойна дейност. Трябва да има международно измерение. Така че благодаря на всичките ни гости, благодаря ви за това, че сте сред нас днес. Вие наистина насърчавате всички ни, които работим в сферата на науката. Много благодаря, казва председателят. Друг от членовете на Европейския парламент да желая да каже нещо. Госпожа Виринг. Благодаря, господин председател, господин комисар Моедаш, скъпи гости. Бих искала да ви благодаря за времето и усилията да дойдете тук на заседанието на нашата комисия. Нещо, от което всички се интересуваме, но не споменахме, бъдещето ни сътрудничество с Обединеното кралство. В това отношение вие казахте, че засилването на международното сътрудничество е изключително важно в Хоризонт Европа. Вие казахте, че подхода трябва да почива на оценка на последствията, включително и с партньорите. Вашия кабинет иска да се насочите към рационализирането на програмата, за да е по-лесно за партньорите извън Европейския съюз да участват в нея. Обмисляте ли и други формати на международно партньорство? Това е първият ми въпрос. Предполагам също така, ще задам въпрос, на който не очаквам отговор. Предполагам, че няма да отговорите. Е, ще чакате, може би, до 7 юни, за да ми отговорите. Госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на братският на японския език португалски. Добре дошли на нашите гости. От дълги години има традиция на сътрудничество между Европейския съюз и Япония. Аз участвах в една в едно посещение 2013 година и на място установих, че сътрудничеството е добро и то трябва само да се засилва. Относно бюджета за следващата рамкова програма. По време на предишната рамкова програма Европейския парламент поиска бюджета да бъде 100 милиарда, но за миналата рамкова програма бюджета бе одобрен на 80 милиарда. Сега комисията предлага 100 милиарда и аз искрено се надявам, че ще се стигне до предложението на парламента, което е 120 милиарда. Бих искала да поставя акцента на някои аспекти, които все още не бяха споменати. Аз се присъединявам към много от въпросите, зададени от колегите. И също така бих искала да попитам следното. В международен план има действително сътрудничество, което не се базира на конкуренцията, а на реципрочността – Надявам се, че тази тенденция ще продължи и за в бъдеще. Това, което исках да попитам, е как бихме могли да гарантираме в рамките на това сътрудничество запазването на целите в гражданската област. Как да направим така, че сътрудничеството с трети държави да почива на основните ценности, на човешките права. Това са ценности, които споделяме с Япония. Но пък знаем също така, че през последните години Европейския съюз, който твърди, че е лидер по отношение на зачитането на човешките права, нямаше много уважителни отношения с някои държави. Председателя, доколкото разбирам, няма други въпроси от залата. Благодаря на всички, които се включиха в дискусията. Сега ще дам думата на господин комисаря, защото към него имаше конкретни въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви за въпросите. Ще започна с отговор на въпроси на госпожа Кудрика. Ще мога да ви дам повече подробности след няколко седмици. На този етап просто бих искал да ви уверя в две неща. Първо, относно ангажираността ми да се увеличи бюджета да се разгледат различните теми. Бих искал да се справим още по-добре в това отношение. Лично се ангажирам за това. Вече го казах неколкократно. Нашето мото е Excellence. Искаме и другите също да се присъединят към нас. Знае, че държите много на този момент и той е изключително важен за програмата. Надявам се, че ви очаква приятна изненада, имайки предвид това, което ще ви представим. И тогава ще навлезем и в повече подробности. Не мога на този етап да ви разкрия всичко, но ще има увеличение в това отношение. На второ място. Доклада на групата Лами. Държави като Австралия и Канада. Казах ви, че не искам да говоря за конкретни държави. Това, което исках да кажа, беше, че международното сътрудничество трябва да бъде не само в научната сфера и в дипломатичната сфера, и то само към държави, на които искаме да помогнем, като например асоциираната държава Тунис. Тунис беше държава, която се бореше за демокрацията. Тя води голяма битка в един ужасен за нея исторически момент и е, това бе използвано за политически сигнал. И е, ние поступихме чудесно. Същото стана и с Украина но трябва да предвиждаме и държави като Канада. Да, нека да си го признаем. Канада е държава, в която научната сфера процъфтява, но много можем да научим от там. Така че целта ми е да, бих искал да включим нещичко, което да позволи и да приобщим и държави като Канада, която е голям пример в това отношение. Критериите ще трябва да бъдат променени за тази цел. Въпросът, на който не мога да дам пряк отговор днес е въпросът с Обединеното кралство. Отговорът на този въпрос зависи от други дискусии, от преговорите. Е, отговорът не зависи от мен. Това, което зависи от нас, не само от мен, но от нас и от вас включително, това е понятието асоцииран което би дало възможност и на други държави да се присъединят. Така че ако да кажем за в бъдеще решим да имаме връзки в научната сфера с Обединеното кралство и аз искрено се надявам, че след цялата тази криза ще продължим да имаме отношения с тази държава. Т.е. ако преговорите протекат добре, ако всичко свърши добре, вратата остава отворена за Обединеното кралство по безброй причини. Обединеното кралство се нуждае от нас и ние се нуждаем от него, така че това е във взаимен интерес. Можем само да се надяваме, и тогава ще оформим всичко с оглед на потенциалното бъдеще. И няма да визираме само Обединеното кралство, което днес е член на Европейското семейство, на което ни напуска, но така, че да обхванем Канада и други държави. Казахте нещо много важно. Трябва да видим цифрите, колко стати, научни стати в трети държави имаме и така нататък и така нататък. По-късно ще се спрънат цифрите. На госпожа Бесон Руис бих искал да кажа, следното. Много благодаря за вашите поздравления, за помощта ви. Когато бяхте докладчик, вие настояхте на международното сътрудничество и то много ни помогна в нашата стратегия. Така че благодаря ви, защото вие винаги сте подкрепила тази идея. Вие използвахте един термин, който е много важен за бъдещето на Европа и това беше терминът реципрочност, взаимност. Тук не става въпрос само за научната сфера, а и за всичко останало. Нуждаем се от по-добра глобализация и от повече взаимност, реципрочност. Ние днес не поддържаме реципрочни отношения. Европа е отворена към останалите, но понякога останалите не са отворени към нас. Има държави, които участват в програмата, но нашите компании не могат да участват в програмите на тези държави. Така че от политическа гледна точка ви подкрепям. На госпожа Виркунен. Благодаря ви за подкрепата, за коментарите. Както казахте, очаква ни много работа и в комисията, и в парламента. Чудесно е, че всички в тази зала и в Европейския парламент ни подкрепят. Госпожа Виринг, вие говорихте за бъдещето, бъдещото сътрудничество с Обединеното кралство. Вече казах, че не мога да отговоря на този въпрос по причини, които познавате, но много добре знаете, че аз разчитам на бъдещите ни отношения и ако оформим нещата така, че Обединеното кралство да може да участва като трета държава, в рамките на едно справедливо сътрудничество, защо не? Каквото и предложение да ви бъде представено. То ще бъде честно предложение, имайки предвид размера на бюджета е, между отделните държави. Трябва да се вземат преди държавите, които участват, така че трябва добре да сметнем разходите, да видим колко ще ни струва, да вземем предвид административните разходи, за да имаме едно лоялно партньорство, в което всеки поема своя дял. По съфинансирането, механизма за съфинансиране е реалност. Имаме много добри примери в това отношение. Не се предвиждат големи промени по механизма за съфинансиране, но подробности ще ви предоставя на по-късен етап. На въпроса на госпожа Матиеш, ако преводачите не възразяват, ще отговоря на португалски за минута две. Благодаря ви за въпроса. Винаги е удоволствие човек да ви види. Дадохте един отличен пример, като казахте, че последния път вашето предложение е било 100 милиарда, а в крайна сметка сме приключили с 80, че сега предлагате 120 а пък ние предлагаме 100, но се надявате в крайна сметка да приемем 120 милиарда. Правилно, те първо ще обсъждаме бюджета за научната сфера. Но вие ми зададохте един въпрос. Вие попитахте дали бъдеще програмата Хоризонт Европа ще има и гражданско измерение. Нищо няма да се промени в това отношение. Няма да има военно измерение. Зададохте ми въпрос, свързани с ценностите. Това е ключов въпрос за Европа. Всички, които участват, трябва да споделят нашите ценности. Ценностите, свързани с цената на човешкия живот, хартата с основните права. Това е изключително важно, не само в научната сфера, но и във всички други области на сътрудничество. Ако не изискваме от останалите да ценят нашите ценности, то тогава не можем да изпълним добре работата си. Um, Мога да ви успокоя, че преводачите се справиха без никакви проблеми. Може би се чувствате по-спокойно, по спокойно, когато се изказвате на португалски, колкото на английски, но и английският ви е прекрасен, безспорно. Много ви благодаря. И сега ще направим прекрасен преход от вечерствата ни панелна дискусия към първата по-техническа. Ще започнем с няколко думи от страна на господин Пол Рубих. не само, много, не само член на Европейският парламент с много богат опит, но и бивш председател и настоящата заместник председател на комитета Стола. Имате думата. Uh, I think from Japanese to English it's a little bit easier and from English to Japanese. Uh, and uh, I'm so proud because the contact to the SDS много се радвам за възможността да участвам в днешното заседание, тъй като сътрудничеството ни с форума СТС е много важно. СТС е водещ форум в областта на технологията и науката. И за нас сътрудничеството с форумът е от съществено значение. За нас е много важно да постигнем конкретни резултати в облага на нашите граждани. И тук говорим за 100 милиарда, но е, те, тези инвестиции не са достатъчни, за да можем да задоволим нуждите от е, инвестиции в научно-развойната дейност в Европейския съюз. Смятам, че трябва да включим в дебата и селското стопанство, тъй като и селското стопанство се нуждае от нови цели и нови технологии съсредоточили сме се в, в, в сътрудничеството по целите за устойчиво развитие, като например подводствената сигурност, цел 6, цел 7, седма, свързана с възобновяемите енергийни източници, целта свързана с достъпа до питейна вода. Така че, мисля, че много лесно можем да се свържем и с селското стопанство, да кажем, че трябва да положим повече усилия за младите сълскостопански производители, особено в Африка, да гарантираме, че младите хора могат да се изхранват от собствената си продукция. В областта на сближаването търсим все повече и повече автономност, но може би не е след да обърнем малко повече внимание на инфраструктурата, как можем да включим изкуствения интелект, машинното учене и всички тези нововведения в една цялостна инфраструктура, която да бъде в, на разположение на нашите местни и регионални властите. Трябва да са на разположение на всяка една община, не само тук в Европа, но и по целият свят. А Япония може да предостави много продукти и услуги на Европейския съюз. И ние може да помогнем на Япония в много отношения. Затова и толкова много се радвам, че форума STS, 100 Европейски парламент и вие, господин пусе като председател на комисията ИТРЕ, поддържаме това сътрудничество по систематичен начин. Така че, моля ви, използвайте социалните медии, кажете на целия свят, че науката и е, е, научно-развойната дейност трябва да бъдат основните приоритети за Европейския съюз. Благодаря ви. Let me, let me say thank you to all your, uh, you uh, speakers in our... Много благодаря на всички оратори в встъпителната ни сесия. Сега ще ви помоля да направим кратка почивка, и а, ще поканя да се присъединят към нас участниците в първият ни дискусионен панел, а именно госпожа Русо, господин Макинел, господин Чубачи и господин Ирино. И, а като основен организатор и модератор на, панела, на панела каня да се присъедини към нас господин Бургиньон, председателят на Европейския съвет по научни изследвания. Стъпвам ви мястото си. Много ви благодаря. Ladies and gentlemen, it's my duty to introduce the second session. Дами и господа, аз имам удоволствието и задължението да ви представя втората панелна дискусия под надслов Основните предизвикателства пред човечеството, хоризонт Европа и сътрудничеството в рамките на отворена към света Европа чрез сътрудничеството с форума STS. Първа ще дам думата на госпожа Кристина Русо, Тя работи в Генерална дирекция научно-развойна дейност и иновации. Чле... Взема този пост от 2013 година и отговаря за насърчаването на сътрудничеството в е, научно-развойната дейност с международни партньори с цел е, подобряване на отишените научни постижения в Европейския съюз и привлекателността за външни партньори. Давам и думата. Благодаря ви, професор Боргиньон и добър ден на всички. Трудно ми е да взема думата след а, толкова вдъхновителното изказване на комисаря Муайдас и след а, важното разискване, което го последва. И тъй като малко закъсняваме, ще бъда наистина много лаконична и ще представя с няколко думи основните, основната цел на тази дискусионна сесия. Основната цел е да се справим на водещите предизвикателства в рамките на новата програма Хоризонт Европа, в рамките на отворена към света Европа, чрез сътрудничеството с форума STS. В новото ни предложение програмата вече ще се нарича Хоризонт Европа и целта на тази програма е да отговори на основните предизвикателства, пред, които стоят пред обществото и пред цялото човечество. целта проведохме възможно най-широк консултация с заинтересованите страни и се опитахме да достигнем и до гражданите за с помощта на учените, за да разберем кои са основните предизвикателства, по които искаме да се изправим заедно чрез програмата ни за научна и развойна дейност Хоризонт Европа. Проведохме редица консултации, както знаете, мога и да навляза в подробно... Няма да навлизам в подробности по програмата Хоризонт Европа, която ще бъде прията на 7 юни. Но както вече беше казано, при предлагането на новата логична финансова рамка, Хоризонт Европа ще има три стълба. Един от тях, този на който ще се спра, е свързан с световните предизвикателства. Другите два стълба са отворена наука и отворена иновации. Стълбът световни предизвикателства има за цел справяне с основните предизвикателства, които според нас стоят пред човечеството, според нас, според нашите учени и според гражданите. Целта е да се постигнат и изпълнят целите за устойчиво развитие, ще обхващат области като здравеопазване, храна и ресурси, устойчивост, сигурност, климат, енергийна устойчивост и мощност и капацитет в областта на индустрията и науката в основните и най-важни за економиката и обществото сектори. Това са най-важните според нас области за научно сътрудничество. Обещах ви, че ще бъда е, лаконична, но все пак искам да кажа няколко думи за стратегическото ни сътрудничество с Япония, тъй като е, срещата ни се провежда в рамките на дискусията с форума STS за нас, за Европейския съюз, Япония е водещ партньор за сътрудничество в областта на науката и технологиите и иновациите. Изправени сме пред едни същи предизвикателства като Япония, като например встряването на населението, проблеми свързани с енергийната сигурност и също така имаме сходен подход към водещите световни предизвикателства. В непрестанен политически диалог сме е, с Япония. беше поредна среща на ръководещият комитет е, на сътрудничеството между Япония и Европейския съюз и по време на това заседание се случахме върху здравеопазването, възобновените енергийно източници, климата, е, научно основната дейност и автоматичното шофиране. Това са новите области, по които ще имат взаимно сътрудничество и това са областите, по които учени от Япония, Европейския съюз и други части на света могат да обединят от усилията си, за да се справим заедно с основните предизвикателства, които стои, пред които е изправя човечеството. Благодаря ви. So the next speaker is, um... Благодаря ви. А, следващият ни оратор е господин Ясокацо Ирино. Той е заместник, заместник председател на Джетеро Преди това е бил заместник а, директор на а, отдел отговарящ за международната търговия в Министерството на търговията и промишлеността. Той е доктор по право, право в университета в а, Токио. Бил е ръководител на бюрото за сътрудничество в а, Сингапур. А, служил е и като дипломата в посолството на Япония в Обединеното кралство. Имате думата. Много ви благодаря за въведението. Казвам се и Ясукацу Ирино. Заместен председател съм на Джетеро. Джетеро е съкръщението за Организацията за външната търговия на Япония. Организация, която е натоварена с, с, с, с целта да насърчава двустранен търговски обмен между Япония и трети страни по света. Разполагаме с а, м, м, мрежа от 74 е, офиса в 50 е, страни, сред които в 13 е, европейски държави. Служители на нашите офиси участват в днешното заседание. С нашата мащабна мрежа играе много важна роля в дейността на форума STS по целия свят. В като организация, насърчаваща търговията и инвестициите се надяваме Япония и Европейския съюз да подобрят своето сътрудничество, за да могат ще за да може да улесним търговията и инвестициите в нашите два региона. Като представител на Японската организация за външна търговия бих искал да се спра на две теми, свързани с нашата дейност от гледна точка на световните предизвикателства – на първо място, участието на Джетро в световни търговски панаири, свързани с четвъртата промишлена революция. На второ място, програмата на Джетро за подкрепа на новостартиращи предприятия. Много ще се радвам, ако тези две теми се станат част от бъдещите ви разисквания. Настоящата промишлена структура значително се, драматично се промени вследствие на четвъртата индустриална революция. И тази тенденция няма как да бъде обяснена без следните две заключения. На първо място, четвъртата индустриална революция е, доведе до появата на нови явления, като интернета на вещите, економиката на споделянето, е, изкуственият интелект и роботиката. Всички те ще променят значително традиционните бизнес модели. Нашата организация трябва да се опита да е, се справи с тази тенденция и за целта следим всички търговски панели и изложения. Освен това, подпомагаме новостартиращи дружества в, в областта на иновациите. Новостартиращите предприятия водят до иновации в обществото чрез създаването на нови продукти и услуги за много кратък период от време насъщени както към вътрешния, така и към международният пазар. участваме в международните търговски изложения за автоматизацията, роботиката и новите технологии, който се проведе в Хановър, в Германия през март 2017 година. На това изложение Джетел беше представителят на Япония, като беше поканен да вземе участие като трета страна. Започва нова вълна на цифровизация чрез прогреса в новите технологии, като например изкуствения интелект или големите масиви от данни. Затова за нас е важно да разрешим социални въпроси, като енергетиката, например, и предизвикателствата свързани с околната среда, застаряването на населението. С целта искаме да обединим тези нововведения с традиционните технологии. Ето защо нашата организация ще продължава да разработва своята дейност за подобряване на сътрудничеството и търсене на нови перспективи за разработване на нови технологии с цел разрешаване на тези социални проблеми. Джетро също така ръководи и дейности, свързани с насърчаване на иновациите. Много е важно да преодолеем пречките, които съществуват между лабораториите в и дружествата, не само между с големите компании, но и с новостартиращите дружества. Ще ви дам един пример, свързан с иновациите, които подкрепяме ние в Четко. Това просто чип. Една специална програма, която дава възможност на новостартиращи дружества, които искат да развиват дейност в чужбина. Те получават интензивно обучение и подкрепа от нашите офиси по цял свят, включително и, и в градове като Сейчън в Китай. Очаква се да се засили иновациите чрез активен обмен на, в тази област и за целта Джетро възнамерява за първ път да изпрати представители на новостатиращи японски дружества в Европа тази есен. Освен това, подкрепяме прилагането на политиката на японското правителство чрез участ... участието в следните действия. Едно събитие, което ще проведе в Франция едната седмица и на която чето ще представлява Япония. След 4 години се проведе Световният конгрес за мобилни технологии. Той ще се проведе, следващото му издание ще се проведе в Испания февруари до година. Освен това, работим за отворени иновации в областта на филмобостроенето, например. Инновациите са много важни за на нови терени в областта на науката и ролята на японските новостатиращи предприятия става по-важна от всякога. Ето защо нашата организация насочва усилите си за подкрепа на проекти, които предоставят бизнес възможности на подобни новостатиращи предприятия. Ще спра до тук като ще ви представя последната ни актива за подкрепа на новоразвив... новопоявили се предприятия. По този начин се надяваме да допринесем допълнително за научно науката и технологията в рамките на форума СТС. Ние играем ролята на мост, който свързва бизнеса с академичните среди и политиците. Надяваме се днешният семинар да изиграе ролята на катализатор за засилване на сътрудничеството с Европейския съюз. Много ви благодаря за вниманието. Thank you, Mr. Elino. Благодаря ви много. Преминаваме към следващия, следващия оратор, господин Риочи Чупачи, председател на Националния институт за ам, индустриална наука и технологии. Вие имате голям принос към корпорацията Sony. Благодаря, господин председателю. Благодаря за, ваше, за вашето представяне. Аз ще ви представя нашите действия в областта на климата и енергията. Технологиите допринасят за развитието на економиката. От друга страна възникнаха някои проблеми свързани с унищожаване на околната среда и разхищение на енергийни и други ресурси. Глобалното изменение на климата е проблем, който трябва да бъде разрешен. Международни усилия се, предлаг... се полагат за намаляване на парниковите газове. Това е посочено в протокола от Киото. Има приоритети които са свързани с енергийната сигурност, економическата ефективност, околната среда и безопасността. В Парижкото споразумение Япония реши да съкрати с една трета своите емисии до 2300 година. Освен това има желание да се увелича дела на ВИ. 15% е нашият дял в Япония, като по този показател изоставаме от ЕСА ние искаме този процент да се покачи на 24 до 2300 година. Говорим тук за ВИ. ВИ все още са изправени пред пречки. Първоначалните разходи са високи, снабдяването е нестабилно и е трудно да се захрани мрежата. Освен това, има пречки за Япония. Ние ем, разпределяме енергията от съседните страни, но това е нерентабилно от економическа гледна точка. Ние искаме да създадем инсталации за ВИ, за производство на ВИ. Имаме проблеми с сигурността на, на електроцентралите си. Трябва да направим нещо в това, при това положение. Не може само една компания да се справи. Публичния и частния сектор трябва да работят широко началото беше а, е, споменато, че се прави опит а, е, за ам, постигане на едно устойчиво общество посредством технологиите. Искаме енергията да се използва за дълго време. Е, земетресението предизвика ам, ядрена катастрофа в а, Фукушима. Фокуса пада върху три предизвикателства осново. Създаването на енергия, транспортирането на енергия и спестяването на енергия. При създаване производството на енергия ние извършваме научни изследвания. Ние развиваме, например, сами ам, връзки които съставлява се 30%. Работим и върху създаването, за производството на вятърна енергия. Относно следващия аспект а, за производството на енергия от а, водород. Имаме проекти в а, тази област. имаме отделни преносители, които ползваме и те имат своите предимства и недостатъци. В Япония искаме да създаде една система за управление на енергията и най-вече тази от 2 и. Необходимо е да се разпределя правилно енергията и за отопление. Допълнение необходими са стабилни връзки за електричеството, които съществуват в рамките на е, електроразпределителната мрежа. Ние произвеждаме полупроводници с калиев карбонат. Ние приканваме изследователи от целия свят да участват. Европейския съюз се подготвя за програмата Хоризонт Европа и ние смятаме, че трябва да се насърчат ВИ. Извършваме съвместни проучвания по ВИ с Франкфуртския институт, както и с Европейската комисия и с Изследователския център в Нидерландия и така нататък. Ние трябва да подсилим своето сътрудничество, за да предотвратим изменението в климата съвместно. Благодаря ви, господин Чубачи. Много интересно беше, беше вашето изказване. Това е последния оратор от тази сесия, господин Хенри Макинал. Той е председател на корпорацията Муди в Съединените щати. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ме поканихте днес тук. Аз участвам по-скоро в дискусии, в които ми задават въпроси. Така съм свикнал, не съм свикнал да произнасям речи. Може би някой ще ме попита какво, значи председат... какво знае председателят на Мудис за здравето в световен мащаб. На 24 години писах своята докторска работа в Стансфорд. Аз а, тогава бях единственият а, военноморски офицер, който кандидатствах в университета за тази докторантура и затова ме приеха. Не започнах кариера на академик. Реших по-скоро да се влея в промишлеността и започнах към една, да работя на компания в Япония за 36 години. Професионален опит се пенсионирах и по време на а, своята <clears throat> професионална кариера научих някои неща за здравето. Аз лично съм участвал в различни здравноосигурителни системи по света и много често са ме питали какво смятам аз за отделните ам, здравноосигурителни системи по света. Много съм мислил по въпроса, но нямам по-добър отговор от този даден от Махатма Ганди, когато посети Лондон. Британската преса беше воодушевена от този уникален човек, който беше против насилието, искаше реформата се извърши без никакво насилие когато той слизаше от колата един ден, имаше много репортери около него и, някой го попита. Какво смятате за западната цивилизация? И той помисли за момент и каза, аз смятам, че това ще е една добра идея. Така че опитът ми с този въпрос, какво смятам за здравноосигурителните системи. Аз ще отговоря така. Би било добра идея. Има различни модели по света и има два аспекта. Първо, достъпа до здравеопазването и на второ място ам, доколко това здравеопазване може да бъде платено от ам, гражданите. Говорим тук и за хората от Африка, и е от района на, на Саб-Сахара. Аз съм пътувал много по света. Бях и съветник на президента Буш в областта на здравеопазването. Необходимо е да се осигури достъп до здравеопазване в целия свят. И не на последно място в Африка, където има много епидемии. Тук не говорим за нещо, което може да пренесете от едно място на друго. Става дума да се полагат грижи за хора, които страдат туберкулоза, малария, хив. И а, вместо да посещавам конференции, и да държа речи, направих нещо друго. Създадохме Института по инфекциозни заболявания. работихме съвместно с университета Макари и смятахме, че ще е добре всичко да се случва на място. Нашата визия беше, че ние ще обучим стотина, които ще се върнат, ще обучат хиляди, които ще се грижат за милиони. Аз участвах в това обучение на 2000 души без възмезност. От 27 различни държави вече има хиляди обучени професионалисти в Африка, включително такива от Австрия, от Канада. Има стотици хиляди сега, които се грижат за милиони. Това, което се опитвам да кажа е, че да, има предизвикателства в здравеопазването, защото нас е до достъпа и ам, възможността за заплащане на услугите. Аз разполагам с някои ресурси и способности и ако а, посетите този център по инфекциозни заболявания там на място, ще видите, че че МКС там ще видите. А, с други а, думи, а, там има клиника, която носи моето име. А, и от тогава нататък вече не съм личност, а съм сграда. Благодаря ви. Имаме няколко въпроса от а, тук от участниците. Ние изоставаме с времето. Знаем, че за японците точността е много важна и за това а, ви моля да сте по-кратки в изказването, да не губим време. Няма ли въпроси? Добре. Благодаря на всички за техните изказвания. Сега преминаваме към следващата сесия. Аз ще съм председател и на следващата трета сесия. Господа, госпожа Смолчиш, моят приятел Сера, господин Сера Гелдин и Джули Макстон, както има толкова котани, ще се изкажат по време на следващата сесия. Well, while the speakers are coming, since I'm really under pressure of time... Тъй като сме притиснати от времето, ще кажа само няколко думи за тази сесия. Няма да се простирам на дълго и на широко. Тази сесия се нарича изследвания, водени от любознанието любознателността как Хоризонт Европа може да допринесе за бъдещите пробиви в науката. Ние разполагаме с Европейски следователски институт, който предоставя възможност за извършване на различни изследвания. Работим с различни мрежи. Те са много важни за международното сътрудничество. Има много специфични гледни точки, които споделят хората за изследванията. Лабораториите не могат да функционират без това тясно сътрудничество. На различни а, нива Професионалистите имат нужда от конкретни становища. И това представлява така наречената екосистема на изследванията. Екосистемата е свързана с някакви изследователски проекти, които се предоставят от различни агенции. GST е агенция в Япония за наука и технологии. Ако и е, има някакви предизвикателства, може да се използва подхода отдолу нагоре, за да се търсят някакви решения. И не на, следващ, и не на последно място трябва да се отбележи следното. По какъв начин наистина се отразява въздействието на тези изследвания възоснова на любознателността. Когато подбираме проектите, винаги трябва да преценяваме какво ще е тяхното въздействие и то трябва да е максимално. Може да се поемат някакви инициативи или по друг начин – Изследванията и иновациите са свързани до голяма степен с тяхното въздействие. Давам думата на Ванеса Смолчиш. Тя работи към факултета по научни изследвания в университета в Загреб. Благодаря ви. Нека да кажа, че за мен е удоволствие, че имам възможност да представя моя проект. Подготвила съм няколко слайда, за да унагледя моето изказване. Аз получих тази стипендия от университета за проект в областта на астрофизиката. Create... Започнах да изпълнявам този проект е, към университета в Загреб, като такива подобни има само няколко в Харватия. Ще се представя, за да му познаете по-добре. Аз действам в духа на тази отвореност, за която се говори. Това е от значение за успешната академична кариера, защото е много важно да се работи в една отворена международна среда. В Харватия получих мастърс, магистърската си степен в университета в Загреб. Загреб след това ам, записах докторантура в университета Макс Планк в Хайделберг в Германия. След това съм участвал в проекти в Съединените щати, в Европа. Била съм и в Австралия. Доста пътувах. През 2013 година, след 10 години опит в чужбина, аз се върнах в Харватия. Моето изследване е в областта на обсервационната астрофизика. Използваме най-добрите телескопи по света, за да наблюдаваме части от небето. Технологията досега, вече е толкова напреднала, че имаме възможност да събираме много данни. Небето се изследва с много добри телескопи. Има международни екипи, които работят по събирането на тези данни. От 100 до 200 души състои всеки екип и е, участниците са от е, целия свят. Този проект ERC, който ръководя аз, е свързан с проучване на отделни аспекти от от еволюцията на галактиките. Космонавтиката е нещо много интересно като тема в момента. Целта е да се е, проучи по какъв е, начин се развиват галактиките е, за период от раждането им до сега. Много е важна тази тема и ам, инструментариума се е развил значително през годините. Когато получих този грант, инструментариума ни даде възможност да отбелязваме много голям напредък в тази област. Всичко тук е отразено в, в този слайд. Това е една проста графика, която показва двата основни параметъра. Ние наблюдаваме небето с телескопи до известна дълбочина. Колкото по-дълбоко, толкова по-добре. Това е в дъното на тази диаграма. Отдолу, отгоре надолу е по-добре. Колкото по-голямо е пространство, което наблюдаваме, толкова, толкова по-добре. Това е отразено тук отляво надясно. И отдолу, най-отдолу, което на диаграмата е най-добре постижимо. Символите, които виждате тук, са отражение на най-новите изследвания. В момента, посредством усъвършенство на инструментариума, в бъдеще има по-добри възможности за наблюдение на, не, на а, небесното пространство. Проектите се изпълняват с инструментариум, който е подобрен и дава възможност да се а, правят а, да се отразява много бързо напредък и да бъдат свързвани отделните изследвания. Проектът е разпределен в три части. Първите две части се занимават с определени аспекти за, голяма, за големината на галактиките и основните им компоненти. Като това ще бъде свързано и с бъдещите изследвания. Нека да кажа какво ми позволява да правя, какво ми позволява да правя проекта в Харватия. Този проект ми даде възможност да създам една от първите международни научни групи в Харватия. Като се занимаваме с наука на високо ниво, която е конкурентоспособна, имаме е, тук снимка на групата. Има трима докторанти, които са включени. Имаме и изследователи от международно ниво. Последни съвет, който се присъедини към групата ни е от Финландия. Той се занимава с научни данни. Върна се отново в Финландия, след като три години беше при нас. Друг наш сътрудник беше от Австралия. Тя приключи преди няколко седмици, се връща в, и се а, премества в Южна Африка. Ще занимава с независими а, проучвания. Друг наш сътрудник е от а, Италия, който през октомври а, ще а, отиде в Италия, за да работи по програмата Меркюри. Искам да подчертая, че финансирането ни даде възможност да останем свързани на международно ниво. Нашите сътрудници са в различни страни, в Съединените щати, в Австралия, в Чили, например, и за това са необходими средства, за да поддържаме връзка с тях. Какви са резултатите от проекта? Ние сме публикували а, около 40 статии. Публикациите са от членовете на групата в Загреб. Имаме и а, млади научни изследователи, които в момента а, получават а, своите стипендии и някои ще участват а, в проекти на Макс План, а, Института Макс План в а, Хайделберг. Медиите се заинтересуваха от нашия проект. Проектът а, получи международно из... международна известност през последните 4-5 години. Има много статии публикувани в пресата за нас. По този начин ни се дажда възможност да открием един канал един начин за общуване с гражданите в областта на астрофизиката. Благодаря ви. Исмаил Сарагелдин е следващия оратор. Той е директор и член на ам, библиотеката в Александрия в Египет. Uh, the, the really Темата е научния развой на дейност, подбуждана от uh, любопитството. Uh, аз съм работил много и винаги съм се питал, когато искаме да решим някакъв проблем, къде е най-добре да инвестираме. Дали в самата лаборатория или в е, изпитанието, което тя трябва да направи. Защото и в това отношение трябва новаторство. Аз мисля, че би било грешко от страна на европейските институции да не вземат пред развойна дейност, подбуждана от чистото любопитство. никога не знаем къде ще ни отведе подобна дейност, защото приложната научна дейност е насочена към това, което е широко известно, докато когато се насочим към нещо от любопитство, отиваме отвъд. Нека накратко да помислим за нещо, което се случи преди 100 години. Едно лице на 26 години, което не е имал докторска степен, а именно Айнштайн, е откри нещо, което преобрази света. Нилс Лор, друг виден учен, е прекарал много време за да разбере структурата на атома и така се зародила квантовата физика. Въпреки, че на Айнштайн това съвсем не му се е харесвало, но все пак научната и развойна дейност е продължила и човек се е питал тогава, че на кого ще му трябва това. Но не можем да си представим нищо от втората половина на 20 век, ако от мобилния телефон до компютъра ако тези е, неща не бяха свързани с квантовата физика. И тези хора, които казват не си губете времето с е, неща, които искате да научите от любопитство, е, защото това е важно за нашия век. Има смисъл да се инвестира в него. Важно е също така да помним, че с този бюджет от 100 милиарда, а да се надяваме и повече, Европа ще може да се насочи не само към новаторство, отворена научна дейност, но и към конвергенция между различните научни сфери. В момента се извършва научна и развойна дейност във всяко едно отношение. Следващото нещо, за което а, си мисля, е мултидисциплинарността. Да не забравим околната среда, пола, социалната мобилност, социалното приобщаване. И да се насочим към Африка – това е третата ми препоръка, защото сега Африка наброява 1,5 милиарда души и според прогнозите до края на века населението ще бъде 4 пъти повече. Само си помислете – такова свръхнаселение. 95% от земеделието там зависи от дъждовете. Как ще се прехранва това население? Малките стопанства няма да могат да осигуряват продоволствената сигурност. било то нови енергийни източници, интелигентни градове и така нататък, ще ни е необходимо сътрудничество, което ме води на последната точка от моето изказване, именно как да се осъществи то. Различни споразумения и така нататък и така нататък. Добре, но аз бих искал да приканя Европейския съюз да обърне внимание на някои проблемни области и ако тези проблемни области са свързани с таксономията и биологичното разнообразие, трябва да се направи нещо по въпроса. Не може просто някой да седи в лаборатория в Финландия и да се опитва да го разбере. Трябва да отиде на място. Всички е, професори ще трябва да се справят пред предизвикателството и да потърсят свои самишленици в другите държави и трябва да изберат най-добрите си самишленици. Така се установява сътрудничество. Когато учените, експертите мислят заедно, резултатът е по-добър, отколкото ако се минава през демократичните процедури в ведомствата. Сигурен съм, че по този начин ще можем да излечем максимална полза от тази голяма възможност, която се предоставя не само на европейските държави, но и на всички останали. So now I give the floor to Julie Maxton. Сега давам думата на Джули Макстън, изпълнителен директор на Royal Society в Обединеното кралство. Благодаря, Жан Пьер. Благодаря на всички ви за поканата и за идеята за създаването на този форум в Киото. Royal Society е националната научна институция в Обединеното кралство. Това е стара институция, която съществува от 350 години. От самото начало тази институция работи в международен интерес. Още от най-ранно време международната научна дейност извършва под формата на експедиции. Така хората са отишли и са открили Нова Зеландия, Австралия, 19-20 век по този начин хората са се отправили към Антарктика. Днес се извършват регионални мисии, за да може да се обменят добри научни практики и за да се стигне до най-доброто място в това отношение, където и да е то по света. Royal Society работи с над 60 държави по света, като някои от тези държави са а, тези, в които се извършва научна и развойна дейност, подбуждана извънредно и само от любопитство – Други държави членки, други държави пък са такива, в които научната и развойна дейност те първа назрява. И там работим по изграждане на капацитета. Преди малко Исмаил говори за Африка. Ние лансираме в момента една програма за Африка. Вече 20 години работим а, за този континент, но в момента инициираме голям проект в това отношение. Но да се върна на Европейския съюз. Хоризонт Европа е една фантастична възможност. Средствата са впечатляващи 100 милиарда. По много неща можем да съдим, че Европа отправя вниманието си отвъд Европа и в е, другите държави. Доклада Лами, накратко казан Лап Фап Ап, доклад, за който се говори неколкократно. Та в този доклад има едно интересно изречение. Инвестирането в научния развой на дейност и новаторство има все по-голямо значение за оформянето на по-добра бъдеща Европа в един бързо глобализиращ се свят, свет в който успеха все повече зависи от конвергенцията на знанието в новаторство. Това прави сътрудничеството в международната сфера в запазена мярка на европейската научна развойна дейност и новаторство, което означава, според мен, че по този начин е, се приканва Европа да играе водеща роля в света. Европейските програми са с международно значение по същество. Те имат призвание да работят с държави извън Европейския съюз, без значение дали тези държави са близки географски или не до Европа. Бюджета е добър и ние го приветстваме, защото а, чрез него ще се финансира дори научна развой развойна дейност, която е подбуждана от чисто любопитство. Миналата седмица Европейската комисия публикува а, съобщение относно новата възможност на Европа да оформи бъдещето. Не да оформи бъдещето на Европа, да оформи бъдещето като цяло. Както бе отбелязано по-рано, по отношение на инвестициите на Япония в научна и развойна дейност, Европейския съюз инвестира 1,3% от БВП в сравнение с 2,6% от БВП, които инвестира Япония, т.е. два пъти по-малко. Някой, ако не се лъжа, спомена новия документ във връзка с капитала, в който се признава значението на научната и развойна дейност във всяко едно отношение, тъй като тя ще доведе до един по-добър свят и ще насърчи просперитета за благото на човечеството. So now I give the floor to... Благодаря, Джули. Сега господин Мотоко Котани Госпожа Мотоко Котани, изпълнителен директор на Рикен, Япония. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да съм сред вас днес и да поговорим за начина по който бихме могли да финансираме този тип научна и развойна дейност. Това е нова тенденция – в световен план и както много от вас казаха, не трябва да забравяме че тя ще придобива все по-голямо значение. Аз съм математик и в математиката. Много често е смятана за световен език теорията, различните понятия. служат за вдъхновение в други научни области. Всеки може да се вдъхнови от математиката. Но скоро Обединеното кралство излезе с доклад в областта на математиката, в който се потвърди нарастващата нужда от инвестиции в цифровото общество. което отново подчертава значението на математиката. Мога да ви дам пример. Много Често се казва, че чистата теория, ако не се прилага на практика, е излишна. Тази теория 1637 година бе превърната в формула, която се използва от 360 години. И не... В Япония се оспорват много теории. В математиката любопитството винаги е на лице. Сега тази формула се превърна в ключова формула в криптографията за да има сигурност на данните и комуникацията. Тази формула се превърна в много важна за цифровото общество. Японският университет бе създаден преди 100 години и той беше част от Националната стратегия за засилване на индустрията. Японските учени работиха усилени, усилено и по този начин поставиха началото на тази форма на научна и развойна дейност. Имаме отлични резултати, което се доказва от лауреата на Нобеловата награда, който бе от Япония. иновациите и научната и развойна дейност си служат една на друга за вдъхновение. Аз съм от Рикен. Това е един научен институт за научна и развойна дейност и се нарича Раят на учените. Рай не защото учените извършват много работа там, но и защото са свободни сами да определят графика си. В Рикен се извършва собствена научна дейност, но японските учени имат възможност да ползват научна инфраструктура навсякъде по света. Изключително важно е да разполагаме с такава инфраструктура, която да може да се използва от всички. Фаманака, университета в Киото, откри IPS клетките, което беше считано за пробив в биологичната област. Данните бяха въведени в база данни в института Рикен – и тези данни се използват повсеместно. Рикен направи първото клинично изпитване по ядрените електрони. Това е друг пример за инфраструктура, която може да доведе до голям пробив за цялото общество. Новата рамка Хоризонт Европа е много важна и много от вас споменаха, че международното сътрудничество е много важно. Рикен е малък институт, но ние с удоволствие ще подкрепим сътрудничеството между Япония и Европейския съюз. Рикен ще отвори свой европейски клон в Брюксел през август или през есента и за нашето удоволствие да си сътрудничим за целите на научната и развойната дейност. Благодаря. Благодаря ви. Имаме няколко минути за въпроси, ако има такива, тъй като отново се вписахме в графика. Okay? No question? Няма въпроси. Добре. В такъв случай ще помоля председателят Оми да се присъедини към мен за заключението, но преди това бих искал най-сърдечно да благодаря на нашите оратори и да ги поканя да вземат отново местата си. you very much. Uh, we have uh, two... Много ви благодаря. Поведохме две много важни и две много интересни разисквания и обмен на мнения. Но вече е време да приключваме с дискусията. Когато дойдох тук, е, си мисля, че има много важни програми в Япония за сътрудничество с Китай, Съединените щати, Близкия изток и тъй нататък. Но си даваме сметка, че има и много проблеми пред Европейския съюз, проблеми, които споделят цялото човечество. Едновременно с това сме много положително настроени към възможности за развитие за бъдеще и за бъдещето на човечеството. А за това ще се радваме да проведем отново същ... подобна среща с Европейския съюз. Всичко се променя но науката и технологиите ще продължават да са много важни за бъдещето на човечеството. Така значи, че нека отново да се събираме заедно, за да обменяме идеи за бъдещето. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Chairman Omi. And uh, of course, you, you understand that uh, this session was uh, definitely. Uh благодаря, господин Оми. Както стана ясно, това беше съвместно заседание на две парламентарни комисии на Европейски парламент. Аз лично не съм член на Европейския парламент, но бих искал да благодаря на парламентарната комисия ИТРА и на СТОЛА, като всъщност не е точно парламентарна комисия. Това всъщност е комитета за оценка на научно-технологичните възможности. Много благодаря на Европейския парламент за гостоприемството за организирането на този семинар. А разбира се, Форумата STS е много важна инициатива, започната от председателят Оми, тъй като вече четири пъти съм участвал в заседания на форума. Мога да ви кажа, че това е единствена прекрасна платформа за обмен на мнения между хора от всякакъв, от всички среди, било то учени, политици или представители на бизнеса. Така че подобните инициативи наистина са много важни и съм натоварен с молбата да благодаря от името на председателят Бузък и на господин Рубих за провеждането на днешното заседание. Разбира се, бих искала да благодаря и на всички участници в дискусионните ни панели за техния принос и в частност благодаря ви за това, че ни дадохте различни перспективи за международното сътрудничество и как може да се обменят а, научни, в областта на науката и развойната дейност. Благодаря на всички членове на Европейския парламент, които взеха участие в дискусионните ни панели. И не на последно място, много благодарим и на комисаря Моедев за това, е, че взе участие в днешното заседание и че ни даде много важни отправни точки за по-нататъчната дискусия, тъй като в момента сме в критичен етап е, на подготовката на новата програма Хоризонт Европа. Както знаете, официалното приложение ще бъде представено на 7 юни. Много сме близо до окончателната версия. За сега е ясно какъв е размера на бюджета, заделен в новото предложение за МФР за научна развойна дейност. И комисарят Моедас ни спомена а, вълшебната сума от 100 милиарда. Както може да си представите, това никак не беше лесно както стана ясно, Европейският парламент приветства тази е, сума, но се надява на повече, дори на отвояване на бюджета, както се предлагаше и в доклада на групата ЛАМИ. И това показва, че имаме всички основания да очакваме с голямо нетърпение окончателната версия на Хоризонт Европа. Хоризонт Европа ще бъде е, резултат от консенсус, разбира се, между първоначалното предложение на Европейската комисия и разискванията между съвета и Европейския парламент. И се надявам тези разисквания да бъдат успешни, тъй като представляваме Европейската комисия, без да съм комисар. Разбира се, се надявам, че програмата, която аз ръководя, а именно Европейския съвет за научни изследвания, да се смята за отговаряща на стандарти за новата програма. Три са ключовите думи за нас последователно, защото смятаме, че програмата успешна линейна структура трябва да бъде запазена, включително и правомощ, който разполага научният съвет за научни изследвания. На второ място е подобряване, в частност подобряване на въздействието на нашата програма. И следващият важен елемент е международното сътрудничество, което също е важен приоритет за нас И последната ни ключово време е а, увеличаване на мащаба, и за което вече сме доволни, тъй като вече сме свидетели на увеличаване на бюджета. И накрая бих искал да благодаря на японските ни колеги за отличното сътрудничество с тях. Аз лично съм посещавал Япония много пъти. Отлично всеки път а, съм се възхищавал на отличен професионализъм и на личната отдаденост на всички работещи в тях. И нещо, което може би чухме нееднократно и което тук в Европа може да се получим, което спомена и господин доктор Рубих, а именно огромното значение, което отдават Япония на целите за устойчиво развитие на ООН. За мен това е много показателно. Япония насочва част от своята научно-развойна дейност, за да допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие, което според мен е прекрасен пример за подражание и се надявам някой да го последват, както предполагам ми стана ясно, се притеснявам, че някои не следват този пример. И няколко последни думи за международното сътрудничество. Връщам се от Москва, където бях тази сутрин и мога да ви уверя, че всички си дава сметка колко е важна научната дипломация на този етап, въпреки че има много голямо напрежение между Европейския съюз и Русия, руските общини искат да си сътрудничат с нас. Това стана ясно. Това го чухме и от тях, чухме го и от представителите на Кремъл, които казаха, че науката трябва да продължава да е обект на сътрудничество, т.е. има поле за сътрудничество, има поле за съвместни проекти и чухме много ясни думи в тази насока вчера. Благодаря на всички ви за участието в днешният семинар. Надявам се, че различните теми, които бяха обсъдени, са ви били полезни и интересни. А на изхода на залата ни очаква почапка. Благодаря ви за вниманието.